на госпожа Първанова, посветена борбата с насилието на жените. Имате 4 минути, госпожо Първанова. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на институциите на Европейския съюз за техния принос. Насилието над жените е най-лошият израз на дискриминацията. Това е начин да се попречи на жените да участват в економически и културния живот. Според проучванията за, за допълнително за добавената стойност и въздействието над, въздействието над жените. 5% от жените са жертва на някакъв вид насилие. 10 до 12% са обект на домашно насилие и 7 жени умират от насилие всеки ден. През 2011 година се счита, че всяка година загубите възливат на 229 милиарда евро и 159 милиарда с разходите за страданията, които са причинени от страданията на жените. И затова Европейската комисия разработи нова стратегия, включително законодателство за борба срещу насилието над жените. Е, днес има законодателни актове, които е, които е, ням, днес няма законодателство, няма и стратегия за борба с насилието над жените. В 28-те държави законодателството е твърде различно, а няма съмнение, че борбата трябва да бъде на ниво Европейски съюз. Трябва да има общи стандарти, общи дефиниции и общи действия. Докладът предлага по член 48 на договор за Европейския съюз да бъдат разработени наръчници с добри практики и да се осигури обучение. В член 83 на договора могат да се разработят списъци с трансгранично измерение. През 2014 година се прави предложение за законодателен акт, който да ангажира всички 28 държави в борбата с насилието срещу жените. Освен това се се отправя искане към комисията за предложение за законодателство, което да се бори с насилието над жените и да използва положението на жените като един от инструментите в предприсъединителните преговори. Институционалните структури, като Европейският институт за равнопоставеност на половете, би трябва да бъдат ангажирани също така. Това трябва да бъде ангажимент на всички европейски граждани. Европейския съюз трябва да бъде един от водещите международни а, противници а, на а, насилието на жените и се надявам, че докладът утре ще бъде подкрепен от мнозинството в парламента и така ще призовем комисията за много сериозен ангажимент към този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, госпожо Първанова. А, сега преминава към процедурата за спонтанни изказвания. Имаме повече заявени изказвания от времето, с което разполагаме. Имаме само 5 минути, но сега давам думата на госпожа Анджелини. Президенте, си конф... Благодаря, господин председател. винаги едни и същи данни се изнасят. Една четвърт от жените са жертва на домашно насилие и това наистина борбата с насилието срещу жените трябва да бъде приоритет. Нулева толерантност и трябва да се приеме директива, защото насилието срещу жените е особено тежко престъпление. Една директива би е, осигурила е, силни и възпиращи мерки, които ще се прилагат в 28-те държави членки на Европейския съюз. Е, възможност за кампании, така че да се борим с насилието срещу жени. Благодаря, госпожо Анджелили, госпожа Борза. Господин председавайчи, особено... Благодаря, господин председател. Лично аз смятам, че наистина е невероятно, че няма стратегия по а, насилието срещу жените на европейско равнище. Една жена на четири е била жертва а, на домашно насилие и ние въпреки всичко нямаме система с която да ги защитим. Това не може да бъде изразено в числа, тъй като нямаме жизнена а, методология в Европейския парламент. 1,8% от БВП е а, отделен за медицински е, нужди за хоспитализиране на жертвите на насилие. Драги колеги, наш дълг е да защитим повече от половината европейско население и трябва да ангажираме козицията с това, което правим. Председателя, благодаря. Давам думата на Благодаря, господин председател. 3000 жени умират в Европа всяка година в резултат на упражненото срещу тях насилие и много държави членки не разполагат с статистики в тази сфера, защото домашното насилие а, се смята за част от личния живот. Така че се налага приемането на европейска а, рамка, така че да се осъзнае този проблем, да се осъзнае, че става дума за нарушаване на основно човешко право. И трябва да се преследват тези престъпления да се наблегне върху превенцията, и е, трябва да се изкорени това неравенство между е, половете. Ние изграждаме един е, дом, който трябва да гарантира зачитане на жените в цяла Европа. Благодаря много, колега. Госпожа Томаши kao ena i biva dugogodinja policijska slubenica posebno sam zainteresirana za rjeenje ovog problema te dajem otvorenu podrku borbi. за мен този въпрос представлява особено голям интерес като жена и бивш полицай. Подкрепям резолюцията, подкрепям и създаването на превентивни мерки и подобряване на информираността. Смятам, че такива кампании трябва да бъдат неразделна част от образователната система и да намерят своето място в целия Европейски съюз. Но докато работех като полицай, съм работила и с жени, жертви на насилие и зная колко е трудна борбата с този проблем. Нещата трябва да върват ръка за ръка. Трябва да има и законодателство, а борбата трябва да се води на всяка улица, във всеки квантар, квартал. Е, сред хората, а не по коридорите в Брюксел. Решенията трябва да бъдат а, е, взети така, че да бъдат ангажирани а, е, местните хора и държавите членки имат много повече компетенции, отколкото Европейския съюз в това отношение. Благодаря. Благодаря на госпожа Томеш Томашич. Колегата Басеско има дума. Благодаря, господин председател. В Румъния 83% от домашното насилие е обект на интерес. Насилието срещу жените е една жестока реалност и такава злоупотреба расте. Социалистическото правителство на Румъния без основание отлага подписването и ратифицирането на конвенцията от Истанбул. Не трябва да има толерантност, няма облегчаващи вината обстоятелства, когато става дума за насилие сред, е, срещу жените. Поведението е резултат на образованието. Не трябва да пренебрегваме много важен аспект. Днешните деца, утрешните възрастни е, ще реагират така, както са учени. Сега е, с да приключим с въпроса госпожа Любчева. европейският парламент периодично разглежда доклади свързани с насилието над жени но за съжаление проблемът все още няма адекватно решение. насилието над жени се отразява върху положението им в обществото свързано е със стереотипно с мисленето поведението води до неравнопоставеност. то причинява трайно физическо сексуално емоционално страдание и увреждане на жертвите и техните семейства. извършителите обаче често остават ненаказани жените над които е упражнено насилие се нуждаят не само от правна защита а също от специфична здравна психологическа помощ насочено преодоляване на последиците от насилието. насилието над жени за съжаление приема все по неприемливи форми. страшното е че то засяга много млади момичета и жени и налага нуждата от мониторинг с оглед осигуряване на превенция трябва да се осигури по активно включване на европейския институт за равенство на половете Необходима е различна информация и образователни кампании нуждаем се от сериозна европейска регулация. vielen dank frau kollegin ich habe das eingangs gesagt ich kann nicht jedem das wort erteilen. vor allem muss ich äh, berücksichtigen. Благодаря, госпожо Любчева. Казах, че не мога да дам на думата на всички, които я поискаха. Имаше колеги, които вече се изказаха в дебата до сега, в процедурата за спонтанни изказвания. Сега комисар Георгиева има думата. Благодаря, господин председател. Всеки ден жени момичета биват унижавани, бити, сексуално а, малтретирани, убивани само защото са жени, само защото са момичета. И това се случва и в нашите държави членки, случва се в навсякъде по света. И това засяга не само жените жертви, това е огромно бреме на цялото общество и това е неприемливо. Искам да поздравя госпожа Парванова и да й благодаря за доклада. Да отчета силния ангажимент в борбата срещу насилието срещу жени. Ние в комисията сме показали наистина решителност да използваме всички компетенции, да подкрепим държавите членки в борбата срещу всички форми на насилие срещу жените вътре в Европейския съюз и чрез работата ни с останалата част на света мога да гарантирам, в моята сфера, хуманитарната помощ, имаме една а, правна рамка за защита на жените срещу всички форми на насилие, което включва директивата срещу сексуална злоупотреба, сексуална а, експлоатация на деца, детска порнография, регламент, който задава европейската, въвежда европейската заповед за защита, като се поставя акцент върху истинска защита срещу жертвите на насилие срещу обратния пол. Комисията дава насоки за работата на национално равнище. В този контекст се предлагат нови законодателни механизми от парламента за превентивни действия, които изискват много внимателен анализ за това как те могат да се впишат в сегашната рамка, в разпределението на отговорностите между държавите членки и комисията член 84 на Лисабонския договор съдържа ясни ограничения за Европейския съюз във връзка с предотвратяването на престъпления. Допълнителната стойност на подобни инициативи следва да се оценяват внимателно от комисията. Ние работим по превентивни дейности, по обмяна на добри практики, финансиране финансиране на най-низко равнище, дейности за предотвратяване на, жер... на насилието срещу жени. Но съм съгласна с вас, госпожо Парванова, че трябва да предотвратим насилието срещу жените, да повишим знанието и познанието на тези въпроси. В комисията ние работим с Евростат, с Европейския институт за равенство между половете, за да подобрим данните. Това изисква много силно ангажиране и сътрудничество между държавите членки. Може да разчитате комисията да из продължава да подкрепя размяната на добри практики между неправителствени организации и организации, които работят в тази сфера. Неодавна комисията излезе с съобщение и с позиция по практикуваното в някои държави за осъкътяване на генитално осъкътяване. Във връзка с конвенцията трябва да се учитат и компетенциите на Европейския съюз, но много е важно да призоваваме държавите членки да подпишат и да ратифицират конвенцията. Днес почти 4 години след договарянето на тази а, конвенция, само три държави а, Австрия, Италия и Португалия са ратифицирали а, тази конвенция. За, от, от днес и от нас, които не сме австрийци, португалци или австрийци, другите, които не са ратифицирали конвенцията, да, трябва да запитаме защо не сме направили все още това, тъй като това е много важен инструмент. От какво се страхуват те? Правните системи в нашите държави членки работят ли? А, а, ако те действат, никой държава членка не би трябвало да бъде а, да бъде да не подписва тази е, конвенция. Не става дума тук за идеология, става дума за правата на жените да бъдат защищавани срещу насилие в полза на обществото като цяло. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо Георгиева. Приключваме дебата по този доклад. Утре ще бъде гласуван. Следващият доклад сексуална експлуатация, проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете, госпожа Мери Хонибол. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря на докладчиците в Сянка.